And it's almost uh, 10 past. Почти 3 и 10 е. И е време да възобновим заседанието. По време на обедната почивка имахме два триалога с парламента и съвета и участието на комисията. И след, следва да се знае, че работим много усърдно. С нас сега е Руандас Кришчилна с е, министър на външните работи на Литва, председателстващата съвета на ЕСЕ. И за да имаме възможност да направим оценка на полугодието, през което Литва председателстваше съвета. Ще го изслушам. Нашия колега беше тук през юли Разговаряхме за партньорството с Китай, Русия и СТО. Конференцията на министрите. Всички тези международни въпроси ще бъдат засегнати, също така и законодателната ни дейност, които са на първо място в този стълб. Ще спомена регламента за изпълнението, отговорностите свържени с споровете между инвеститори и държавите и реципрочността в обществените поръчки, а също и модернизирането на търговските инструменти. Постигнахме напредък по всички тези актове. И така, добре, дошли, господин министър. Имате възможност да направите собствена оценка на постигнатото по въпросите на търговията и инвестициите. Благодаря ви, професор Морейра, почитаеми депутати. За мен е и удоволствие, и чест да се обърна към вас по някои важни теми на търговията и успехите, големи или малки, които сме постигнали по време на нашето председателство. Радвам се, че съм тук и имам възможност да направя това. Позволете освен това и да кажа, че преди да преминем по същината на тези въпроси, е, искам да споделя колко съм удовлетворен от е, доброто сътрудничество, от разбирателството по всички тези теми, които, нещо, което ни бе много полезно и сме благодарни и на вас, господин професоре. Вие дадохте сериозен принос, бяхте двигател за постигане на напредък, така че правната ни точка в самото начало на председателството бе много добра. И така, дневния ред в областта на търговията. Е, тези 6 месеца бяха изключително наситени, бяха постигнати значими резултати в многостранен и двустранен план. През е, юли министъра изнесе на реч пред Инта и спомена, че в момента, в който европейската економика е изправена пред затруднения, е важно да насочим усилията си към мерки за растеж. И днес се радвам да кажа, че със съвместните усилия на съвета, комисията и парламента постигнахме внушителни а, резултати, които ще осигурят предимства на Европейския съюз. Литовското председателство започна с а, надслова в центъра Европа, че като целта беше Европа да се отвори и да може да расте. Ние заложихме на тези цели, работихме за създаване на повече възможности за растеж. Ще започна с най-скорошното и значимо постижение, именно пакета от мерки от Ба... споразумението от Бали. Това ще даде тласък на многостранната търговия и това е най-значимото постижение в рамките на СТО. Това е едно споразумение, което ще улесни търговията в света, ще бъдат упростени митническите процедури, ще се гарантира доставки на храни за най-бедните, ще бъдат въведени разпоредби, които да благодетелстват най-бедните в света. Споразумението за улесняване на търговията е ключово в това отношение, но то доказва нашия ангажимент и решимост да полагаме усилия СТО да се превърне в двигател на растежа и да се придържаме към една по-ефективна и ефикасна търговия. Това е малка, но важна стъпка за приключване на а, дневния ред за развитие от Доха. Депутатите от Европейския парламент бяха в е, Бали и се застъпиха за а, е, отваряне на търговията. Това беше един доста мощен сигнал, а, е, който изведе на преден план на значението, което придава СН СТО. Имаше и друг важен жалон – а именно източното партньорство. Срещата на високо равнище в Вилниус ни даде възможност да подпишем споразуменията с Грузия и Молдова. Това са партньори, които направиха необходимото, изпълниха обещаното и могат да продължат напред в посока на по-голямо сътрудничество с ЕСЕ. Политическата амбиция за подписване на споразуменията следващата година – е нещо, което и те държат и ще е в интерес на всички ни за работим за постигане на тази цел и подписването наистина да се случи в най-кратки срокове до година, най-късно септември 2014. При преценката на резултатите от срещата не бива да подценяваме усилията и постиженията на две страни, в светли, тези две страни в светлината на това, което се случва и натиска от страна на Русия. Ценността на постигнатите резултати е много е, голяма. И решението на украинското правителство да не пристъпи към подписване е едно разочарование не само за а, нас, но и за народа на Украина. Това споразумение щеше да а, по, издигне на ново ниво отношенията с а, Украина, но то остава на масата. Европейския съюз а, е а, за това народа да може да избере а, Европа, но все пак това е решение на Украина. Искам да се възползвам от възможността да благодаря на депутатите от Европейския парламент за подкрепата, която оказаха на Литва на фона на политически мотивираните ограничения, налагани от Русия. Втората половина на 2013 година бе белязана от значими събития, подобряващи търговията инвестициите, и отношенията между ЕСЕ и партньорите на изток. И а, бяха постигнати резултати в отношенията с а, Канада за всеобхватното търговско-економическо споразумение. И а, преговарящите екипи а, успяха да договорят а, важно споразумение, което е доста амбициозно, всеобхватно, това е особено значимо предвид голямата несигурност. И ние сега очакваме приключването на преговорите, които ще ни позволят да направим една окончателна оценка и убеден съм, че това споразумение, щом влезе в сила, ще се даде нови възможности за растеж и ще бъде отправна точка за такива преговори с други страни. През изминалите 6 месеца бяха положени основите на преговорите за трансатлантическото търговско споразумение. Първите два кръга доведоха до определени резултати. Това означава, че следват доста наситени преговори, които в момента продължават в Вашингтон. Този следващ кръг ще бъде решаващ етап в тези преговори. Ще започнат разговори за достъпа до пазарите. Но преди това ще трябва да се направи една политическа преценка, обзор, да се откроят областите, в които трябва да бъдат взети спешни решения, други, в които са необходими определени насоки. Знаем, че има големи предизвикателства но те винаги вървят ръка за ръка с големите възможности. Европейският съюз навлиза в този процес с а, пълна ангажираност към заложените цели. Друга важна цел бе приемане, приемането на мандата за инвестиционно споразумение с Китай. Наскоро започнаха тези преговори на срещата на високо равнище между ЕСЕ и Китай. Това са първите такива преговори за самостоятелно споразумение за инвестиции с трета страна. Така ще бъдат задълбочени инвестиционните взаимоотношения с Китай. Независимо от това, искам да посоча, че решението, което бе взето за защита на инвестициите, също да, така засяга и района на Асеан, който има много високи темпове на растеж. Сингапур е всъщност първата страна в, в региона, в която ЕСЕ има подписано такова споразумение за свободна търговия. Желанието и ни е да бъде постигнат напредък и по такова споразумение с Япония. Първия кръг почиваше върху доста високи очаквания – на, по време на срещата на високо равнище Япония а, изрази желание за ускоряване на процеса, така че надежда и за следващата година и се надявам, че а, прегледа на постигнатото ще бъде допълнителен стимул за а, Япония. За не търговските пречки пред търговията. Сега минавам към важния въпрос за Русия. Това е важен стратегически партньор на ЕСЕ. Там е необходимо да има добри условия за фирмите на ЕСЕ. Не са лесни е, и ясни отношенията с Русия. Има пречки по изпълнението на поетите ангажименти след присъединяването на Русия към СЕТО. Е, състава за уреждане на спорове както и други мерки, свързани с тарифите, изискват по-особено внимание. Европейския съюз продължава да наблюдава появата на все нови и нови мерки, които изкривяват средата и не се спазват всички изисквания на СТО. Председателството положи усилия за постигане на напредък и в други двустранни преговори като например споразуменията за асоцииране с централноамериканските страни. Споразумението с Колумбия и Перу е приложимо вече от 1 август. Уважаеми господин председател, почитаеми депутати, законодателните досиета съставляват важна част от съвместните ни усилия – като са законодатели. И се радвам, че мога да предам на вас, на докладчиците, на членовете на комисията високата ни оценка за тясното сътрудничество и диалог и размяна на мнения по законодателните предложения. Благодаря на Инта за отличното сътрудничество при приемането на регламента, който разширява <clears throat> обхвата на преференциите за Молдова и регламента за Косово в областта на тарифите за вината това досие е съвсем достижимо по време на този мандат на а, парламента. Също така, другото досие за защита на инвеститорите при спорове с държавата се оказа изключително сложно. Предложението на комисията може да се отрази доста сериозно на националните бюджети. Трябва много а, ясно да се определи кой ще трябва да изплати дължимото и парламентът и председателството правят всичко възможно да преодолеем различията в нашите позиции. Но все още не сме стигнали до компромис. Надявам се, че ще надграждаме над постигнатото и следващото председателство ще се умее да стигне до успешния край. Господин председател, почитаеми депутати, през това полугодие, полугодие ние обединихме усилията си по много сложни въпроси и а, при приключване на а, мандата на комисията, избора на новия а, парламент ще трябва да поработят под натиск. Освен това, ние сме свидетели на постигнати исторически резултати, като споразумението от Бали, което бе спасено в последния момент, амбициозното споразумение с Канада, качествените промени по линия на източното партньорство, от започване на преговорите с Китай. И още веднъж искам да ви благодаря, професор Морейра, да благодаря на комисията на Инта и на Европейския парламент за вашата всеотдайност, ангажимент и градивен подход към процеса, чрез който ще дадем облик на политиката на ЕСЕ. И разбира се, желая всичко най-добро на нашите следовници, които ще трябва да продължат да работят по всички тези изключително важни въпроси. И ви благодаря за вниманието. <clears throat> Благодаря. Искам първо да поздравя литовското председателство на първото председателство на тази държава Разбирам, че е било както трудно, така и интересно. Искам още веднъж <clears throat> да подчертая силният категоричният ангажимент на литовското председателство по програмата и добрите отношения, които създадохме помежду си по линия на всички споразумения, но <clears throat> най-вече във връзка с трансатлантическото споразумение за партньорство. Моля това да се отбележи в протокола, протокола, защото постижението е забележително. Нека да дам думата на господа депутатите. Аз ще дам думата на всяка политическа група, но нека първо да чуе нашата литовска колега. Благодаря, господин председател. Мислих, че днес ще бъда последна, която ще взема думата. Благодаря ви, че поискахте аз да започна. Да, и аз от началото на, <clears throat> ще благодаря на, на Литовското председателство на, и искам да поздравя колегите си с добрите резултати през тези 6 месеца. бяха парафирани <clears throat> споразуменията за асоцииране с Грузия и Молдова, споразумението с Канада, преговорите с трансатлантическо партньорско сътрудничество с Штатите поради натиск и изнудването от страна на Русия и поради липсата на политическа воля на ръководството на Украина не успяхме да постигнем споразумение с Украина, както беше предвидено и очаквахме това да стане през ноември в Вилнюс. Имам въпроси е, <clears throat> към вас, е, но е, днес след обед имаме още една точка в дневния ред, на която ще присъства и представител на руското правителство, така че въпросите ми ще останат за по-късно. За това ще огранича своето изказване, като накрая изкажа благодарност на нашия председател, на професор Марейра като член на, на, на комисията Инта наблюдавам на, на процесите в областта на търговията доста време преди на Литва да поеме председателството. И тъй като това беше нашето първо председателство, за нас беше изключително важно, че получихме съдействие и помощ от председателя на нашата комисия. Винаги съм готов да помогна на, всяко следващо председателство. Това обикновено е моята е, лична тактика като председател. Благодаря. Господин председател на съвета, благодаря ви е, за вашето отлично изказване. Е, да, по време на вашето председателство бяха осъществени важни мероприятия. Имаше е, е, задълбочена дискусия по обществените е, поръчки. Бихте ли ни казали е, каква е позицията на съвета и да дадете някаква представа за начина по който могат да бъдат решени проблемите, По отношение на споразумението с Канада има е, някои неясноти, има политическо споразумение, но все още много от въпросите са висящи. Какво смятате вие по този въпрос? Смятате ли, че бързо ще бъде постигнато споразумението, ще бъде подписано или не? Катрин Пиерта, Алте. Благодаря. Моите поздравления за господин министъра. Мисля, че 6 месеца са минали много бързо за ваш като председатели. Имаше някои разочарования, но също времено имаше сериозни успехи. Не на последно място, на добрия резултат на по линия на СТО. Сега можем да продължим нататък. Въпросът ми е за споразумението за свободна търговия с Канада, за двете части, двете глави устойчиво развитие и околна среда. Колегите ми знаят, че програмите интерес към този въпрос. Има спорни моменти в преговорите с Канада. Наблюдавам внимателно този процес. Сега, като предадете щафетата на следващото председателство, какво мислите, че може да се постигне през следващия период? Има ли изгледи за сериозен напредък? Благодаря. Има ли други желаящи? Хелмут Шолц? Благодаря, господин председател. От името на нашата група благодарим на литовското председателство. И особено нашият активен и компетентен партньор в тристранните срещи. Наистина много добре е двете институции да работят в такъв отличен дух. Два въпроса, които не са свързани с списъка на успехите или на преговорите, които протичат. Те са свързани с сътрудничеството между двете институции. Как виждате вие ролята на парламента и на съвета като два законодателни органа? Как биха могли и те да си сътрудничат по най-добър начин за едно устойчиво развитие при условията на криза? И как протичат заседанията, свързани с търговията в съвета? И какви са резултатите след тези дискусии? Защото много често а, ние се сблъскваме с проблеми при преговорите, а, дали не би могъл съвета по-отрано да подготви а, работата в тази посока? И а, ние, а, нашата комисия, а, участвахме в срещата в Вилнюс и а, там решихме да засилим това сътрудничество. Какво смята също така литовското председателство? За помощта за развитие на търговията. И това сътрудничество с други структури, които са свързани по-скоро с развитието, отколкото с търговията. И това, което беше започнато в рамките на литовското председателство, е, без съмнение ще бъде успешно доведено до край по време на гръцкото председателство и търговията също ще допринесе за преодоляване на кризата. Няма други искания за изказвания и въпроси. Нека и аз да направя един коментар. Това, което ще кажа, се отнася не само за литовското председателство, а и за всички други председателства на, на съвета на министрите. Председателствата се менят. А, ние а, оставаме същите. Какво мислите за цялостния напредък след влизането в сила на договора от Лисабон? Най-вече за инвестиционната политика, защото като говорим за търговската политика на Съюза има много допирни точки между позицията на Европейския парламент и съвета на министрите. Разликите са минимални, но по другите е, въпроси, например инвестиционната политика, която стана компетенция на, на парламента след Лисабонския договор, тогава разликите между нас и съвета на министрите са много по-големи и често се стига до дебат. Ще си позволя да кажа, че не успяхме в крайна сметка да изградим една обща инвестиционна политика за на, на регламентирането на заварено положение на, и по други въпроси. И не успяхме да приключим успешно работата и по други важни досиета за инвестиционната политика. Имам предвид пример, <clears throat> разпределението на компетенциите между на Съюза и държавите членки за това кой да отговаря в случай на иск от чуждестранен инвеститор за щети и вреди след постановено решение в съда. На второ място но успяхме да разрешим деликатния въпрос за вътрешно инвестиционните споразумения вътре в Съюза. Има разлика между нашата позиция тук в парламент и тази на съвета на министрите отново за това къде са компетенциите. и си мисля, можем ли да постигнем напредък в търговията без адекватна инвестиционна политика в Европейския съюз. Как виждате този въпрос от гледна точка на съвета? Аз като председател на комисията през последните 4 години мога да дам обяснение защо това е така. Но искам да чуя какво е мнението според вас на съвета на министрите. Какво може да се направи, за да се преодолее този проблем. За да има последователна инвестиционна политика на Европейския съюз, защото преговаряме по много такива споразумения с трети държави. Ето, с Канада, Сингапур, започваме работа и преговори с Китай, водим преговори с Съединените щати, и а, по инвестиционната политика все още не можем а, а, да а, отговорим на нашите партньори, кой а, а, поема отговорността в случай на такъв спор а, между на чужд инвеститор и държава членка на Европейския съюз. Според мен това е липсващият елемент в новата инвестиционна политика. Благодаря, господин министр. Имате думата. Благодаря, професоре. Ще започна с госпожа Антрик. Спомняте си, че в началото на моето изказване казах, че сме работили много конструктивно с Европейския парламент. Откровено казано, не зная как този процес ще продължи в бъдеще. Все пак е добре, че има постоянно сменящо се председателство. Така даваме по-силен тласък е, на европейския дневен ред. ред е, е, Нашето председателство свършва, но си мисля, че <clears throat> то ще ни липсва, въпреки че в началото доста се страхувахме как ще се справим. За 6 месеца бяхме на кормилото. Благодаря на, на, на парламента за помощта, която ни оказахте. Няколко думи за на Украина, защото според мен е важно да подходим по открито към този проблем в момента. Украина е <clears throat> постоянно <clears throat> в новините. Разбира се, че бяхме разочаровани. Смятахме, че това ще бъде брилянта в короната на нашето председателство. После е, се оказа, че не е така. Това, което се случи, не припомни някои неща от миналото, но в крайна сметка Украинците трябва да направят своя избор. Нашата политика следва да бъде открита и отворена и да изразяваме съвсем ясно нашата политика Прямо онези, които искат да наложат нещо на Украина, като Русия, без да се пазарим, но също времено да бъдем категорични в своето позиция. Няколко пъти бях в Украина. За тях интеграцията в Европейския съюз е равна на модернизация на държавата. Правовия ред, устойчиво развитие, демокрация, за това виждаме, че хората имат големи надежди. Затова се надявам чрез политика на отворни врати в бъдеще на Украина <clears throat> да се присъедини към нас. Другия въпрос на господин Ланге за обществените поръчки – Работата по този е, проекторегламент е, е доста е, деликатна и трудна. Оказва се, че не успяхме да преодолеем този голям проблем, защото има голямо разделение в позициите вътре в съвета на китайците казват, че ако нещо не може да се реши, е, трябва да се изчака. Евентуално в един момент решението се появява, само че <clears throat> за сега нямаме никакви изгледи за успех. Съветът е разделен като позиции на държава членки. Е, те едва ли могат да бъдат сближени. Е, не мога е, да кажа повече по въпроса. Нашето председателство не успя да изгради мостове между държавите членки. Да се надявам, че следващите председателства ще направят това, но като че ли трябва да се поизчака. Другият въпрос Канада. Успяхме да постигнем политически пробив. Видя се, че споразумението е възможно, защото преди това изглеждаше, че това не е така. Сега правистите внимателно проучват текстовете, за да подготвят окончателните варианти и след това да се мине през процедурите за одобрение. Надявам се, че няма да има проблеми, които да попречат на това споразумение. Надявам се, че то ще бъде изработено и че ще бъде приемливо за всички нас. Третия въпрос на госпожа биде, да, веднага ще кажа, че околната среда е много важен аспект. Внимателно оценяваме на текста на споразумението. Това се прави от юристи. И се надявам, че тъй като нашите стандарти и изисквания са високи, че текста, който ще се приеме, ще бъде приемлив и за вас, госпожо. Четвъртия въпрос. Имаш няколко въпроса на господин Шолц. сектори и в съвета на министрите преговорите не върват лесно. Споменах един въпрос, по който има различни позиции и нещата стават още по-трудни, като влезем в преговори с парламента, с участието на комисията. За търговската политика, да, вярно, имаше някои трудности, но според мен нямаше нищо невъзможно. Да би казал, че <clears throat> в съвета нещата вървят лесно и гладко. Ако това е така, бих се усъмнил. Та мисълта ми е, ако има трудности, не бива да се отказваме или пък да се разочароваме. Всички участници би трябвало да търсят компромис. Компромисът понякога е труден, но по отделни въпроси, отделни държави или пък институции имат категорични мнения. Затова постоянно търсим компромис. Затова веднага да отговоря на господин професора. Да, в крайна сметка ще успеем да създадем европейска инвестиционна политика. А по някои въпроси, където имаме различия, може би е добре да се обърнем към трета страна, която да ни помогне да разрешим спора. В крайна сметка е добре, че хората имат категорични мнения по някои въпроси. Ако има несъгласие, да се опитаме да ги преодолеем. Отново въпросът на господин Шолц за помощта за стимулиране на търговията. Имаше изказване по този въпрос на госпожа Аштен да има последователна политика, свързана с развитието на трети държави да се опита да ангажира вниманието на министрите на, на търговията. Идеята е онези, които се занимават с политика за развитие, е добре да се огледат и да потърсят мнението и на другите специалисти, да се види ефекта от помощта за развитие върху други области, включително и <clears throat> върху на търговията. Иначе това, което даваме като пари, може би се харчи неефективно. Иначе, <clears throat> като цяло, мога да кажа, че това, което поставих като изискване, се прави. Спомняте си, <clears throat> в Бали <clears throat> имаше споразумение и за предимства за най-слабо развитите държави. Европейският съюз като цяло прави много повече е, в сравнение с други развити региони в света. И честно казано, мисля, че можем да се гордеем с това, което правим за <clears throat> последното, което господин Шолц каза. Да, търговията може да помогне за разрешаването на много проблеми. Обеден съм, че това е така. В началото на нашето председателство подчертах три думи доверие, растеж и отвореност. Всъщност, <clears throat> Търговията се вписва във всички тези елементи. Е, трябва да имаме доверие към партньорите, с които търгуваме, трябва да ги уважаваме, <clears throat> позицията ни трябва да бъде открита и от тук идва и растежа. Търговията всъщност акцентира най- <clears throat> доброто между партньорите. Ето това може да бъде моят отговор, господин професор. Трудно ми е да отговоря на вашия въпрос, но ако се придържаме към основните принципи, искаме трети страни да ни помогнат. Мисля, че може да се направи. Благодаря, господин министр. Това е последното ни заседание по време на вашето председателство. Мисля, че и вие <clears throat> ще си спомняте за вашето председателство преди известно време полех вашата депутатка да ни помогне е, е, е, още малко за един регламент. Регламента за изпълнението. Обещавам, че ще продължа да работя и през последните дни на вашето председателство в тази насока. Благодаря за работата в сферата на търговията, което е европейска компетенция. Зная една дума на литовски, а че благодаря. Allow me to say goodbye to our guests. Позволете сега да се сбогувам с нашите гости. Gracias.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 Well, let's move on. Нека продължим работа. Well, I have the pleasure. За мен е удоволствие да приветствам с добър, добре дошъл в нашата комисия господин Максим Медведков, който е ръководител на отдел за търговски преговори към Министерството на економическото развитие на Руската федерация. С него ще обсъдим членството на Русия в СТО. Не за първи път се виждаме и в Женева сме се срещали. Към момента, в който Русия се присъедини към СТО, преди две години. Доколкото разбирам, господин Медведков до голяма степен е носил отговорност за успеха на присъединяването на Русия към СТО. Той продължава да отговаря и за търговската политика на Русия. Имате думата за встъпително слово. което ще бъде последвано с въпроси и коментари от членовете на тази комисия. Освен другите теми, бихме искали да чуем вашата преценка за двугодишното членство на Русия в СТО и за министерската среща в Бали Доколкото разбираме, Русия много не се е изявявала в Бали. Така че имате думата и ви благодаря, че сте с нас. Благодаря ви за любезната покана. На вашите колеги накратко ще представя оценка за постигнатото след присъединяването на Русия към СЕТО. Ще започна с кратко представане на общественото мнение и неговите колебания по време на преговорите. Започнахме този процес през 2001 година. В този момент 56% от гражданите на Русия бяха за присъединяването. Сега 56% точно са на неутрални позиции. Около 44% са разделени по равно. 23% са за и 21% са против. Ние сме доволни от този резултат, защото той показва, че руската економика не е изправена пред сериозни проблеми през тази трудна година на изпълняване на ангажиментите ни. Така че до известна, до голяма степен нагласите са неутрални по отношение на присъединяването към СТО и изпълнението на проистичащите от това ангажименти. Това е най-общо положението на нещата. Има някои сектори на економиката, в които продължаваме да забелязваме известни проблеми, вероятно свързане с падането на тарифите, отпадане на някои правила, най-вече става дума за съскостопанска техника. А, обработката и обработва, преработвателната промишленост и селското стопанство. След присъединяването се наложи да променим структурата на подпомагане на селското стопанство. Не става дума за размера на средствата, а за е, структурата. По-скоро, а не размера на рублите. А, има ползи от това членство, най-вече за промишлените отрасли, свързани с износа, като стъманодобива, химическата промишленост. Те отчитат положителни резултати. Доста направихме що се отнася до сближаване на руското право с поетите ангажименти. 40 закона бяха изменени, за да ги приведем в съответствие с СТО и 120 наредби, което е доста значителен брой за Русия. А за да преодолеем евентуалните проблеми, руският парламент създаде специална комисия – тя заседава веднъж на два месеца и обсъжда законодателни инициативи, но е също така и действия на правителството, които биха неутрализирали възможните отрицателни последици. Трябва да кажа, че не са много натоварени с работа тъй като няма кой знае какво да се отчита като отрицателни последици. След срещата в Бали, мисля, че ще има много по-положителни преценки, що се отнася до бъдещето ни и евентуалните ползи за Русия поради приемането на пакета с мерки от Бали. Сега сме много по-активни и в СТО. Участваме в различни дейности в почти всички комисии на СТО. Освен това, участваме по 8 дела за уреждане на спорове с трети страни Имаме един висящ случай с Европейския съюз, където те са ответник. Става дума за автомобилостроенето. Междувременно две важни стъпки бяха предприяти, които са част от ангажиментите ни – ние се присъединихме към технологичното споразумение. Това е изключително важно за промишлеността. Освен това, сме с статус на наблюдател по обществените поръчки, така че имаме поет ангажимент пред три години, след три години да започнем преговори за присъединяване, но този статус на наблюдател ни дава добра възможност да вникнем в онова, което членовете, членките очакват в хода на изпълнението на споразумението, така че смятам, че ще ни бъде изключително полезно. Преди няколко дни президентът на Русия подписа един указ и от началото на следващата година ще имаме вече изпратен посланник, което ще доведе до все по-наситено сътрудничество с другите членове на СЕТО. По въпроса за Бали. Нашата позиция, що се отнася до пакета от мерки, беше доста простичка. Ние се присъединихме към преговорите в самия край. И решихме да не разваляме нещата, въпреки че от нашата промишленост и регулаторните органи имаше различни изисквания да внасяме предложения, но ние се отказахме от това. Опитахме се да подпомогнем преговарящите да достигнат до компромис и в крайна сметка Пакетът с мерки изглежда много полезен за Русия по две причини. Първо, осигурява на всички ни и ясна представа за ползите от тази организация. Нашите заинтересовани страни могат да видят стратегическите предимства. На второ място самия пакет от мерки ще бъде изключително изгоден за нас, що се отнася до споразуменията за улесняване на търговията. Нашите фирми много се радват, че Русия в един момент ще се присъедини към споразумението за свободна търговия. Това ще бъде добро нещо за нашите делови среди а, в световен мащаб. Много добри сигнали получаваме от износителите на селскостопански продукти. Много добри разпоредби има а, там тъй като в много страни има определени мерки срещу вноса на руска продукция, така че ще е добре да може да се навлезе на пазарите при упростена уредба. И политическата декларация за конкуренцията в износа е много важна, защото това потвърждава общото виждане – че в някакъв момент този вид конкуренция трябва да се урежда с правно задължителни актове и това да бъде в духа на преговорите от Доха. Вие знаете, че ние сме притискане да ограничим субсидиите за износа, особено в областта на селското стопанство. Ние имаме доста големи ангажименти в най-общ план. Така че дискусиите в СТО в тази посока ще бъдат изключително полезни, за да може да се впише нашето селско стопанство в световното такова. И на последно място най-добрият резултат постигнат в Бали за Русия е следния. Много добри са възможностите да продължим кръга преговори от Доха. Ние ще бъдем по-активни участници в тези преговори, отколкото по обсъждането на пакета от мерки в Бали. Имаме определени търговски интереси – и заедно с Европейската комисия и нашите партньори трябва да направим всичко възможно заложените задачи да достигнат до логичния си край. И най-накрая за още две минутки, ако ми позволите, господин председател, ще кажа няколко думи за връзката между членството в СТО и търговията с нашите съседи, особено Европейския съюз. Това не е само лично мнение, това е мнението на руските делови кръгове. Благодарение на членството в СТО има много ясни правила за търговските ни отношения. И това, което е важно, че тази уредба вняса яснота в отношенията с ЕСЕ. И на второ място Отваря се вратата за развитие на търговските отношения посредством нови търговски инструменти. Сега обсъщаме това с колегите да възобновим преговорите за основно споразумение с ЕСЕ, което няма да предвижда преференции, но ще отстрани някои спешни проблеми от спешен порядък. Освен това се създават възможности за сключване на други търговски споразумения, които бяха замразени, тъй като бе отсрочено нашето членство в СТО можем да разговаряме за споразумение за свободна търговия с различни партньори. И вече приключихме споразумението преди две години за споразумение по ЕФТА. И за това по всички тези причини членството в СТО се оказва полезно за нас. С това приключвам. Значи, вие се радвате, че сте членки на СТО. Можем да започнем дебата в комисията. Имаме постоянна а, делегация за отношенията с Русия. Сега ще дам думата на Робърт Стърди от ЕКР. Благодаря, господин председател. Благодаря и на руския колега за информацията. Много съм впечатлен от това, което чух във вашето изказване. Нека да погледнем някои от проблемите, така както ги виждаме в нашата група за наблюдение съобщение е, за таксата за рециклиране и е, е, дългия процес за поемане на <clears throat> ангажиментите по СТО. Какви са вашите планове за въвеждане на национално законодателство за транспониране на изискванията от СТО. Имах един въпрос за Бали, но вие всъщност отговорихте на него и ние се почувствахме по същия начин, както <clears throat> разказахте за вашите усещания. Не знаете, искате да добавите нещо към това. Бихме се съгласили изцяло с вашето твърдение. Накрая споменахте някои от своите партньори дали работят с така наречените държави при Бразилия, Русия, Индия, Китай. Има ли някакво сътрудничество между тази група на големи развиващите държави във връзка с изработване на цялостна стратегия? Благодаря политическите групи или пък някои от членовете на групата за наблюдение. Да започнем с НП. Господин Каспари. Благодаря, господин председател. Наистина, това е чудесна възможност да проведем тази дискусия. Искам да ви е, поздравя, е, защото е много важно и за старите е, членове на СТО, така и за Русия, това членство на Русия в Световната търговска организация. Всички ние знаем, че това предоставя огромни възможности на руските предприятия, както и на останалите. Преди нашата среща прегледах руския печат и всъщност критиките по отношение на присъединяването на Руската федерация към СТО бяха преобладаващи. И правителството казва, ето, Преодоляхме отрицателните последици, но като че ли обществеността не е убедена. И след присъединяването на Русия към СТО, бихте ли ни казали хората как усещат това членство? Доволни ли са от този факт? А, Всъщност тези изисквания, правила ангажират всички и всички трябва да ги спазват. А в моя район много представители на фирми се обръщат към мен и казват, че не всички изисквания се спазват и всъщност няма конкретно измерение все още това членство на Русия. Какво можем да направим, за да решим тези спорни моменти? Има ли друга възможност, друг начин да бъдат решени тези спорни моменти. Какво бихте направили вие, за да бъдат по-ефективно спазвани е, правилата? Разбира се, трябва отново е, това да се обсъди след е, изборите Европейски парламент. Споменахте за 15 случая и и още нещо, ако ми позволите. Радвам се, че мога така в пряк контакт да се обърна към вас днес, защото в търговската област много е важно да има диалог. Имаше ни случаи с едни камиони в моя регион. Но така или иначе ние сега членуваме в един общ клуб и е добре да си говорим. Благодаря. Господин Ланге. Благодаря, господин председател. Благодарим ви за това изложение. Наистина това членство допринася много за стабилизирането на търговските отношения. Сега всички сме някакси под общата шапка на СТО. Това дава стабилност и на Централна Европа. Радвам се, че вашето правителство заявява, че ще има постоянен представител на Руската федерация в СТО. Знаем обаче, че има и а, едно малко по-различно отношение към а, разпоредбите, е, изискванията на СТО. По отношение на таксата за рециклиране, бихте ли ни дали малко повече разяснения? за всички моторни превозни средства, не само за леките автомобили. Имаме известни затруднения. И това може би е някаква начална точка за неспазване на всички правила на СТО. едно по-силно участие на партньорите може би би било от полза. Благодаря. Yes, and, thank you very much for your presentation. Благодаря а, за изложението, което направихте пред нас днес. А, Общо взето същите въпроси, както и на други колеги. На, Литва каза, че 6 месеца са минали много бързо. Предполагам, че същото се отнася и за едната година в СТО за Русия. Предполагам, че подхождате към своето членство по един много конструктивен начин. Същото може да се каже и за нас. Готови сме да ви помогнем, за да реализирате пълноценно от нас своето членство в СТО. Има информация, че индустрията и търговските фирми в Русия не са доволни от СТО. Обикновено това е така в по-малко развитите държави. Е нормално да има 5-6 години на преход. Но <clears throat> Русия е много по-развита от други държави, които наскоро се присъединиха към СТО, така че имахме по-големи очаквания, че вие много по-бързо ще приложите на правилата на Световната организация. Какво правите за да помогнете на своите предприятия с оглед на това, че са изправени пред по-голяма конкуренция отвън? Още един въпрос за регионалното <clears throat> сътрудничество. на. Вътре на територията на страната Русия е голяма държава, но имате регионални споразумения с съседите на изток и на запад от Русия как се развива работата по тези споразумения сега, след като сте членове на, на Световната търговска организация. Ярин Крадо зелените. Е, Благодаря, господин председател. Господин представител на Руската федерация, предполагам, че сте е, запознат е, за това, че в, по време на дебатите в Европейския парламент се обсъжда ситуацията в Украина и Молдова. И Русия използва търговски е, мерки, за да оказва натиск върху някои от съседите си. И е, дори да се намесва е, в отношенията между тези държави и Европейския съюз. Какво мислите по този въпрос? На второ място, в Русия приехте лицето, което издаде някои тайни. Какво мислите вие по защита на личните данни? Благодаря, господин Шолц. Thank you, um... Благодаря, е, господин председател. Благодаря и за е, информацията за това е, как се усеща Русия като член на СТО в момента. Какви процеси текат там, какви са очакванията в е, Женева. Спомням си на, е, как изглеждаха нещата преди присъединяването на Русия. Имаше големи страхове, че много на, руски предприятия ще бъдат изправени пред големи затруднения, тъй като не са достатъчно конкурентоспособни спрямо европейската индустрия. Може ли да дадете положителни примери в тази сфера? Може ли да дадете отрицателни примери? Вторият ми въпрос. Преговорите, <clears throat> които текат в момента ти птица, дали със затруднения за Русия. Дали смятате да се включите в тях? Е, дали това застрашава вашата модернизация? И още нещо. А дали смятате, че може да има <coughs> двустранни споразумения между Европейския съюз и вашият Евроазиатски съюз за разширяване на търговията и от тук е, да подобрим и цяло отношенията, е, е, включително и в Украина, и да се намери изход от, от кризата. И да се подходи малко по-конструктивно по всички тези проблеми. Госпожа Антон Трикене, е, Моля ви за кратко изказване. Благодаря. Радвам се, че сте сред нас, господин Медведков. Е, е, вие участвате активно в изработването на търговската политика на Русия като ръководител на съответния отдел в Министерството в Русия, после преговорите за СТО. Също така <clears throat> подготвихте правилата за митническия съюз, който се изгражда между вас и някои други държави. Така че вашата роля и позиция е изключително важна. Какви бяха нашите очаквания, <clears throat> когато на, на Русия се присъедини към СТО? <clears throat> Ще ги видите в резолюцията на, на Европейския парламент от 2012 година. <clears throat> Увеличаване на търговията, подобряване на, на условията за бизнес, инвестиции в Русия, економически реформи, на възможности за нови преговори с Европейският съюз за двустранните споразумения. Сега, една година по-късно, наблюдаваме търговски и политически напрежения между ЕС и Русия. Затрудненията в търговията не са преодолени. Не сме започнали преговори за нови спогодби. Вие споменахте добрите резултати от участието на Русия в СТО, но според мен Русия ограничава своите ангажименти. Е, струва ми се, че по-скоро използвате тази позиция за външнополитически цели. Имам предвид Руско-Азиатския съюз. Не смятате ли, господин Медведков, че правилата на СТО са повече ограничителни? и дали има достатъчно политическа воля в Русия за преодоляване на тези проблеми. Благодаря. Два кратки въпроса, ако позволите, господин председател. Първият е за споразумението между Европейския съюз и Штатите. Ние не знаем какви ще бъдат окончателните резултати от преговорите, какво ще се получи накрая, но какво е отношението на Русия към тази инициатива, защото в крайна сметка се получава един голям атлантически блок, който пък променя тъжеста и участието на останалите е, региони в света. Какво мисли Русия по този въпрос? Какви очаквате ще бъдат последствията? Втория въпрос и благодарност. В Бали имаш, се проведе една конференция на Междупарламентарния съюз. Говорихме за следващият етап след Бали. Дали някои теми да са в дневния ред на СТО, на социалните въпроси, на екологичните въпроси, проблемите на труда, на Китай каза, че не проявява интерес към тези въпроси. Имаше подкрепа от страна на Русия. Какво мислите за тази нова глава в международните преговори и търговията? Благодаря. Да, това беше първия случай на участие е, на, на Русия в Междупарламентарната конференция на СТО и то по един много конструктивен начин. Благодаря. Ще дам думата на Питър Балаш, Европейската комисия и след това ще чуем отговорите на нашия гост. Благодаря на господин председател на Радвам се, че съм седнал до господин Медведников. Е, с него на е, продължение на години преговаряхме за е, присъединяването на Русия към СТО. И е хубаво, че сега обсъждаме резултатите една година след присъединяването. Повечето от колегите казаха, че преди една година нашите надежди бяха много по-големи в сравнение с положението в момента. Изказвам се от името на, на, на, на Генерална дирекция търговия на, на, в някои области. На, на Русия не спазва своите ангажименти на, по линия на СТО. На, това се твърди от СТО и от някои държави членки във връзка с тарифните и нетарифните мерки. Имат такива официални оценки на комисията. Няма защо да навлизам към в подробностите, затова ще се огранича с няколко коментара. Колегите споменаха спора, отнесен в СТО за таксата за таксата за рециклиране разбрахме, че от 1 януари тази такса ще бъде отменена и ще се плаща една и съща такса, както за домашно, национално произведение, така и за вносни автомобили и други превозни средства. Тази такса е прекалено висока за едрогабаритните превозни средства и за автомобилите втора ръка. Две ако колата е на две години, тогава таксата е някъде около една пета от цената. Всъщност това е забранителна такса и няма нищо общо с разходите за рециклиране. Второ, имаме информация, че от 1 януари руското правителство ще въведе мерки за подкрепа на националната индустрия. Може ли да дадете уверение, че с това няма да се компенсират националните производители? втори проблем. той беше засегнат от няколко колеги от Европейския парламент. Използването на някои търговски мерки, които като че ли в някои случаи имат политически цели. Какво има предвид? изведнъж е, се въвеждат някои мерки, без е, да е, се дават обосновки за това. Граничен контрол с Молдова, Литва, след указания на руския президент, след месец на този контрол става а, а, а, не толкова стриктен. Предполагам, че контрабандата, ако има такава, на границите и митниците не изисква намесата на, на руския президент. Може би тези мерки в някакъв случай са израз на, на, на политическа политическо недоволство и е след политическата промяна в съседната държава мерките се отменят. Имаше <coughs> оплаквания от внос на някои хранителни продукти от Украина, които се оказа, че били вредни за здравето. Сега след промяната на политиката в Киев изведнъж се оказа, че това не е така. Какво ще кажете и по този въпрос? И още нещо по правилата от СЕТО, цените се определят от пазара. руският държавен монопол на Газпром много рязко променя своите цени по отношение на някои свои партньори. Ето сега се очаква намаление на цените на природния газ за Украина, без да има кой знае какви пазарни причини за това. Няма защо да навлизам в подробности, но по много поводи се чудим какви са действителните причини за тези търговски мерки. Господин Медведков, много въпроси ви бяха зададени и то не е лесни. Ако мога да обобщя, бих ги разпределил по две категории. Първо, Русия не изпълнява поетите ангажименти в СТО и на второ място Русия злоупотребява с търговските мерки за политически цели спрямо съседи на Запад Украина, Молдова и Литва най-вече, както и някои други държави членки на Европейския съюз. Готови ли сте да отговорените на тези обвинения и високо ценя коража, който демонстрирате? Но хубаво би било да получим някои пояснения във връзка с тези значими обвинения. Доказателствата сочат, че те не са в полза на Русия. Имате думата. Благодаря ви. Позволете да започна с един от първите ми сблъсъци в работата ми с е, Европейската комисия. През 80-те години аз бях един млад съветски служител в областта на търговията и не можех да влизам в сградата на Европейската комисия, защото нямахме отношения с Европейския съюз към онзи момент. И след това се срещнахме в ресторант с ваши колеги, но на тях им бе забранено да контактуват с държавни служители на Съветския съюз. Това беше преди 30 години и в един кратък исторически период нещата се промениха в нашите отношения и сега ние си говорим предимно като партньори, а не като ако позволите да кажете, страни с огромни проблеми. Проблеми имаме. Не бих искал сега да започна една значима реч с 25 обвинения срещу Европейския съюз и как той не си изпълнява ангажиментите по различни производства. Но това няма да го направя, защото не смятам, че има смисъл имаме възможност да общуваме и ако не харесваме това, можем да се възползваме от различни възможности. И а, бихме искали работата ни с а, Питър да не се осложнява. Но нека се върна на тези големи въпроси или групи въпроси. Най-вероятно е, да се спра най-напред на притеснението от това, че Русия не изпълнява изцяло своите ангажименти. Вижте, не съм съгласен с това. Имаме доклад на работната група. около 100 абзаца има с поети ангажименти имаме твърдения и искания от страна на търговските партньори, но те не са много. По някои от тях отчитаме проблемите си. Например, колегите от комисията ни казах, че ограничаваме износа на храни, нещо, което не е в съответствие. Правителство предприя необходимите мерки преди 6 месеца. Трябваха му 6 месеца, но отчитаме какъв е проблема, променяме реакцията на правителството при възстановяването на таксите разговаряхме с колегите и може би решихме, че няма да е зле да бъдат изравнени таксите, да бъдат съразмерни с тези във вътрешен план. Да, знаем, че някои държави могат да имат проблеми с някои от елементите на тази такса, но те не, няма да са в съответствие с поетите ни ангажименти и вариантите са два. Можем да пристъпим към разрешаване, уреждане на спора или да приемам позицията на комисията или нашата позиция, но така търсим решение. Преди три години, ако бяхме въвели такава такса за повторна употреба, нямаше да имаме никакви средства и мерки, за да уредим спора. Сега можем да го уредим сега какво искаме да правим по отношение на автомобилостроението в бъдеще. Дали искаме да има преференциални е, мерки. Три неща ще кажа. Първо, договорили сме в СТО преходен срок. И 2018 ще приключи този преходен а, срок и оттам насетне, ако не се лъжа, ще трябва да изпълняваме а, всички задължения, които сме поели. На второ място, всички страни, които са и производители на автомобили, субсидират тази е, индустрия, включително и в Европейския съюз. Спомняте си за тези 23 милиарда, които бяха вложени в автомобилостроението в Европейския съюз 2009-2010, ние имаме известни субсидии, които ще бъдат предоставени на промишлеността поради кризата, която засяга тези пазари и тези субсидии ще отговарят, ще бъдат приведени в съответствие с поетите от нас ангажименти. Автомобилостроенето в Русия е всъщност 80% европейска инвестиция. И закрилата на тази промишленост означава, че закриляме и тези интереси нещата не са толкова черно-бели, както си мислите. И втората група проблеми са свързани с това дали Русия използва търговската политика за постигане на политически цели. Моят отговор е не, както и очаквате да отговоря. Ще ви дам няколко примера. Вие си мислите, че ние притискаме Украина, европейската преса, че Украина иска да подпише споразумението за свобода на търговия с ЕСЕ. Първо, Ние не сме въвеждали някакви търговски мерки. Украина въвежда такива мерки във вреда на Русия и в Женева сега успорваме тези мерки. Има съвсем строги предпазни клаузи за вноса на автомобили има забрана за вноса на въглища и някои други такива разпоредби. Значи не Русия е направила нещо. А, ние сме членки все пак на СТО. На второ място, а, що се отнася до търговския режим, и наша намеса в случай, че Украина подпише споразумението с ЕСЕ. Ние само се позовахме на една клауза от споразумението ни за търговия с Украина, която е недвусмислена и гласи, че в някои случаи след консултации страните по споразумението могат да въведат отново определени мита, ако другата страна подпише споразумение. Това е всичко, което сме направили. Ние сме казали ясно какво е подписала Украина с нас. Ако Русия подпише споразумение за свободна търговия и това ще създаде проблеми на другите търговски партньори, ще се възползва от абсолютно същото право да го спори и да ни атакува. Та това е една разпоредба, съдържаща се в договор. Колегите дадоха други примери за мерки за специалния превоз, но всички тези истории и всички тези случаи сме се консултирали с партньорите и във всички случаи продължаваме да водим консултации, да следим дали тези мерки са отпаднали и търсим решения, които да са приемливи и в съответствие с подписаните от нас поразумения. Не разполагам с статистика в момента за забраните, които Европейския съюз е въвел. Те са много но там историята се повтаря. Има мярка, след това започват консултации, за да се търси решение, да се откри проблема и как да бъде решен. Пак ще кажа, по мое мнение, Ние не използваме търговската политика, за да оказваме политически натиск. Не сме го правили и сега не го правим. И сигурно трябва да има по-голяма прозрачност. Това е. Съгласен съм, че трябва да сме по-прозрачни и да има въведен механизъм, отправих такова предложение за по-голяма прозрачност е, по бъдещите ни търговски споразумения, които се надявам, че ще се умеем да договорим при много по-голяма прозрачност след членството ни в СТО. Още няколко по-общи бележки за държавите от групата БРИК. Ние обсъждаме най-различни въпроси с нашите приятели в Бразилия, Индия, относно развитието на економиката и различните отрасли в нея. Разговаряме за търговски въпроси, но не смятам, че тези дискусии се различават по нещо от разговорите ни с Европейския съюз или други държави. Имаме много общи проблеми и търсим решения. И се договаряме кой какво предприема и съвсем естествено е в едно семейство. Имаше въпроси за това дали Русия би желала да се включи в преговорите за търговията с услугите и достъпа до пазарите и какви са ни очакванията за евентуално споразумение между САЩ и ЕСЕ за свободната търговия. Сега по търговията с услуги. Ние нямаме възможност да се присъединим в момента към тези преговори. Нашата политика сочи, че преди да започнем такива преговори по същество, трябва да преценим какви са резултатите от членството ни, достъпа до пазарите, какъв е, дали сме изпълнили ангажиментите си и как това се отразява на нашия сектор на услугите. Смятам, че не бихме могли незабавно през следващите месеци да се включим в преговорите. Разбира се, ще го обмислим и в някакъв момент можем да помислим за това. търговското споразумение между САС и ЕСЕ не съм много запознат с него. не знаем за какво точно и да реч. Тоест, знаем за какво и да реч, но нямаме подробна информация, не сме правили цялостен анализ, дали това ще се отрази на нашите търговски и економически отношения. И мога само да кажа, че Русия зада внесе повече прозрачност в договора за търговия. Има предложение в рамките на СЕТО за по-голяма прозрачност на регионалните търговски споразумения. Много държавите членки подкрепят това предложение. То може да бъде възприето чрез някакъв документ по-нататък ще имаме повече информация за проистичеството по другите споразумения за свободна търговия и тогава ще мога по-лесно да отговоря на този въпрос. А що се отнася до промишлените отрасли и проблемите в Русия, вие попитахте и аз ще ви дам два примера за отрасъл – който е местен. Става дума за производството на свинско. Защо? Защото за внос всъщност митата паднаха след присъединяването към СТО. Бяха отправени искани за увеличаване на държавната подкрепа. Направихме го две години. Беше осигурявана такава помощ Мисля, че сега положението се стабилизира и там нямаме сериозни проблеми в отрасъла. <clears throat> Стоманодобива там тенденциите са по-положителни и стоманодобивните предприятия отчитат подобрено състояние в някои насоки. Подобрени са възможностите им за износ. Чувстват се под по-добра защита благодарение на СТО. Имаше и въпрос какво правим в тези отрасли, в които губим конкурентното си предимство – не бихме предприели нещо извънредно и конкретно, както правят някои други държави в това положение и в крайна сметка смятаме, че мерките за подкрепа трябва да се използват само ако могат да подпомогнат преструктурирането на съответната промишленост и парламента и правителството работят заедно, за да установят кои точно са тези мерки за подкрепа. Имаше и други въпроси. Господин председателя казва, може ли аз да ви насоча към един? Цените на Газпром, кой ги определя? Пазара или политическите съображения? Цените на Газпром Пром, независимо от е, някои мнения и мнението на комисията, се определят от две неща. Първо, износните мита 30%, например за газа, който се доставя на Белгия, той се облага с 30% на налог. А що се отнася до съседни страни, тези налози не са дължими. Така, например, това въжи за Казахстан. Ето това е един от елементите на ценообразуването. А цените на газа има ли а, такова правило за експорт? Ми прав сте в случай на непреференциално третиране за страни, в които нямаме такива, тогава се налага. Но, когато имаме споразумение за свободна търговия, ние се договаряме да налагаме или да не налагаме а, това мито. И на второ място в ценообразуването се отчита и елемента търсене. Именно по тази причина има разнородни цени. А как ще обясните тогава огромните колебания в цените за доставянето на газ за Украина? Ден за ден се менят. Може да са митнически е, тарифи, но това може да се дължи на други държави. Не съм чул за големи колебания в цените на газа за Украина. Не, нямам информация за това. Моля ви сега да изберете и останалите въпроси, на които трябва да отговорите. Времето напредва. Ако мога да се спра на най-важния въпрос за това как Европейския парламент може да ни помогне. Колеги, Имаме две равнища, на които протичат разговорите. Ще продължим битките с нашите приятели в Европейската комисия, защото има огромни обеми търговия. И, но трябва да гледаме към бъдещето на нашите отношения, а бъдещето е в ръцете на политиците, на руския парламент, във вашите ръце. Бъдещето както сме предлагали многократно и дори в един момент водихме консултации, но бъдещето се простира между нетърговските пречки пред търговията между Тихия и Атлантическия океан и никога не бяха въведени тези мерки и по много причини, някои политически, някои економически, ние не обсъждаме тези мерки. И е, говори се за една по-голяма или разширена Европа, за да имаме, са необходими по-масштабни е, проекти и зона на економическо сътрудничество. Това е нещо необходимо за нас и смятам, че то ще ни помогне да постигнем и ни доста интересни резултати. Господин Медведков, благодаря ви, че дойдохте в нашата комисия да говорим за економическия и политическия климат между Европейския съюз и Русия. Благодаря ви. I 22. Item 22. <clears throat> Точка 22. Това е проект за резолюция за процедурата за даване на съгласие за споразумението между Европейския съюз и Индонезия. Ще дам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Многократно сме имали възможност да обсъдим този въпрос, бил е включен в дневния ред. Днес пред вас е резолюцията, съпровождаща това доброволно споразумение за партньорство. Няма да се връщам, да се спирам на всички резерви, които имам по отношение на процеса за разрешаване, сертифициране на индонезийско равнище. Е, бяха наистина осъществени, беше осъществен значителен напредък в Индонезия. Е, беше въведен механизъм за мониторинг, но все още голяма част от дървения материал не е сертифициран. Има гори, които се превръщат в земеделски терени. Също така има и проблеми, свързани с правото на собственост на местното население. И центъра, сърцевината на тази резолюция, защото след това парламента няма да може да се връща отново на темата и е, за това се обръщаме към Европейската комисия, поставяме определени условия по споразумението, което е, тя ще сключи във връзка с процеса на сертифициране от индонезийска страна. В пленарна зала ще бъде прието споразумението с е, Индонезия, но комисията трябва да валидира, да приеме процеса за, на сертифициране, осъществяване от индонезийските власти. Това, което ние предлагаме тук, е, този процес да бъде обвързан с определени изисквания, условия, на които трябва да е, отговаря индонезийската страна. Надявам се, че ще приемете този наш подход. И е, това е наше намерение ясно да изразим нашите намерения пред комисията, така че да бъдат опазвани горите, да се отговори на нашите очаквания. Благодаря. Сега докладчицата в Сянка, Елизабет Кьостингер от НП. Благодаря, господин председател. Благодаря, благодаря на Яник Жадо за неговите разяснения по тази резолюция. Смятаме, че този подход е доста положителен Господин Жадо подчерта, че са провеждани многократно дискусии по тази тема, която е важна за Европейския съюз, а именно да се противопоставим на законното изсичане на горите и незаконната търговия на дървесина. И разбира се, трябва да се опазва и околната среда, среда и е, ресурсите. И споразумението Флекс не е изолирано. Смятам, че не е необходимо да се обсъжда дали трябва да се приеме или, от, приеме или отхвърля това предложение. Ние подкрепяме споразумението с Индонезия, но задачата ни в нашата комисия по международна търговия е да се съсредоточим върху тези пропуски, които все още се наблюдават в търговските отношения с Индонезия. Индонезия е наш партньор. Съвсем уместно се подчертава тук целите на хилядолетието и защитата на правата на човека. Що се отнася до проекто резолюцията, всъщност какво цели тя? Целта е да се а, представи а, в по-конструктивна посока а, този текст. Сегашния вариант не е много ясно при него каква е преследваната цел. Би следвало според мен да се поработи още върху самия текст. Трябва да сме сигурни, че Индонезия ще изрази желание да работи в тази посока. Да, разбира се, трябва да се дадат примери, да се посочат пропуските но може би един по-прецизен текст а, би бил по-уместен. И смятам, че така по-лесно може да се разреши проблема. Разбира се, очакваме и коментара на комисията по този текст. Какво смята тя? Във всички случаи ще внеса изменения Девид Мартин. Благодаря. Първо ще благодаря на Янек за работата по тази тема, също така за резолюцията и за споразумението за изпълнение преди това. Като цяло подкрепям тази резолюция. В нея са включени много важни моменти но а, съм съгласен с колегата преди малко, а, която поиска известен баланс а, в текста. А, с, говорих с а, а, индонезийския посланник. А, а, той ми <clears throat> представи конкретно на положението на място там. А, а, Увериме, че правителството полага сериозни усилия Например, създали са специални а, а, полицейски а, отряди, които а, отговарят а, за опасване на горите. А, в предишния период с това се занимаваха военните и ако назовем нещата с истинското им име, имаше много корупция. Сега обаче горската полиция е по-професионална Друго положително нещо е, че се опитват да въведат система с разрешения, което да удостовери, че дървесината е добита законно в Индонезия и да разграничат от друга дървесина, която е добита по нелегален начин. На следващо място на, на, на, искат на, на, да се дадат гаранции за малките и средните дърводобени предприятия. За сега а, онези, които печелят, са големите а, компании а, в този сектор. С тази резолюция, а, освен това, което каза Янек, можем да насърчим Индонезия да продължи а, с мерките, които споменах. Катрин Бирте Алде. Много от нещата, които исках да кажа, вече бяха споменати. Общо след стигаме винаги до един и същи проблем. Сертифицирането, методите, изпълнението. Знаете, че става дума за големи приходи, престъпна дейност, престъпниците не са доволни, правят всичко възможно против системата. И другият проблем е, че липсва установена собственост върху земята там. В момента а, а, работим по доста такива пакети а, с а, държавите а, от тропическите райони а, в рамките на флект. А, това е положителен а, а, признак. В а, доклада а, се подчертава а, по кои въпроси трябва да се внимава. Не зная колко са исканията за сега от такива държави, но е добре да прегледаме различните методи за сертифициране и какво се прави в други държави, за да се помогне на малките и средните предприятия за допит на дървесина и да се направи нещо за възстановяването на местообиталищата, защото парите, които се събират е, с е, сертификати, трябва да се използват и за тази цел. Тези цели все още не са постигнати. Е, за сега има известен напредък и в държавите, които споменах, знаят какво искаме да постигнем с сертификатите. Благодаря благодаря, господин, господин Стърби. Съгласен съм с всичко казано до тук. Да, наистина. Индонезийците се опитват да въведат сертификати. Но въпросът ми е следния. И това беше споменато от Янек. Е, как в Европейския съюз контролираме незаконните дървесинни продукти. Спомняте си какви усилия полагахме срещу слоновата кост, но тя все още минава през ситото. Добре да се говори за сертификати за дървесината, те получават и повече пари за това, но все пак може би комисията е добре да отговори кой в Европа купува такава дървесина комисията на господин Пацио. Дали правилно произнесах вашето име? Извинявайте, ако не съм. Thank you and, uh, thank you to the... Благодаря. Доволен ли сте от начина по който произнесох името? Отговор. Да, чувал съм го по най-различен начин, затова няма да коментирам. За резолюцията няколко коментара. Първо за фактите в преамбюла точка трета Индонезия на трето място на по емисии на, на, на въглероден двуокис, е, може би на второ място. След това препратката към регламента ФЛЕКТ за процедурата за одобрение на, на спогодбата. Този въпрос трябва да се прегледа още веднъж от нашите прависти. Нека да се опитаме да, използвам, да не използваме толкова често е, думата сертификация, е, тъй като има и частни механизми за такива сертификати. Нека да не объркваме частните сертификати с разрешителните, които се дават е, по линия на флект. Основното, което искам да отбележа е, че в основната част, е, да, вярно е, че е, е, въпросите, които са изброени, са повдигнати от заинтересовани страни, но в някои случаи тонът е доста отрицателен и се правят генерални заключения, което не е верно. И още нещо препоръките са насочени към неща, които са споменати в споразумението в ЛЕКТ. В приложение 8 са записани критериите за оценка. Преди да се вземе окончателното решение – Много от нещата, които се споменават в проекто резолюцията, присъстват в текста, който споменах. Разграничението между различни видове дървесен материал, на наличността на информация. Има други по-общи въпроси, като например на защитата на правата на местните общности другият въпрос, а, а, точните карти и а, а, правото на собственост. ако одобрението се свърши с тези общи условия, тогава колегите в Индонезия ще кажат, че сме преместили целта малко по-нататък и за тях ще има нужда от повече време. Да, Вярно е, че условията са на лице, само че може би е добре малко да смекчим изискванията. В началото на текста може да се запише нещо, доклади за напредъка и те обобщават вашите изисквания. Може би е добре да се обединят препоръките. Те в момента са изброени в няколко абзаца. И още нещо, чухме го и от други колеги, на Индонезия смята, че процесът е динамичен. Да, те желаят да подобрят механизма, но не могат да направят всичко за един ден. Очакват се избори там на следващата година. Много е важно да подкрепяме заинтересованите страни, държавата, заинтересованите страни, частните предприятия, местните общности, за да могат да уредят спорните въпроси. Накрая въпросът на господин Стърди. Философията е следната ако забраним в Европа продажбата на незаконно дървесина, дали това ще разреши проблема? Няма да го разреши, затова работим заедно с развиващите се държави за проверка дали дървесината е придобита законно съобразно Обикновено кой купува? Те е, не искат да купуват незаконна дървосина, но чисто и просто е, е, гледат цената и купуват без да задават въпроси. И така всъщност се създава подобно търсене. Благодаря. Également по répondre Робърт. Докладчикът. В отговор на Роберт. Митниците в е, различните е, държави и пристанища, през които преминава е, дървесината, всъщност самите митничари и митническите служители изобщо не знаят какво трябва да проверят по отношение на този материал. Да, внимателно изслушах бележките и про-негативния, про-отрицателния характер на доклада, но нека да разсея неяснотите. Факта се каже да на този процес би означавало да се признаят полаганите усилия от Индонезия. Тоест парламента ще одобри споразумението за партньорство. И всъщност посланието на резолюцията е отправено по-скоро към комисията, е, защото след като е, повечето от е, актовете, които ще последват този текст, ще няма да бъдат свързани с становището на парламента. И посланието на парламента не е към населението или правителството на Индонезия. Признаваме техните усилия. Посланието е към комисията, така че да вземе предвид някои изисквания, условия, които трябва да бъдат стриктно спазвани. Разбира се, внимателно изслушах всички бележки на колегите. Благодаря ви. И а, така, 19 декември на обяд е крайният срок за внасяне на измененията. Ще трябва да ви напусна, казва председателят. So I asked Catherine Beard, who is uh, the reporter for the next file, и госпожа Пердър, която е докладчик по следващата тема, ще я помоля да поеме след 17-та точка да изложи да представи е, своя доклад. Тъй като по 17-та точка аз съм докладчик, ще ви помоля нека да мине сега тази е, точка преди 23-та. Е, става дума за прилагане на договор от Лисабон по отношение на Европейския парламент. Решихме да изготвим становище по тази тема. Получили сте проекто становището. И нашата комисия беше в положителен смисъл най-силно засегната от договор, Лисабонския договор. Не само търговските отношения, но и международни договори, процедурата по е, одобряване. Е, така че много значително беше нашата натовареност. Работата, която трябваше да извърши нашата комисия е, след приемането на Лисабонския договор. И а, ние участваме по, в преговорите по всички тези споразумения, по делегираните актове. И по всичко, което съпътства преговорите по споразуменията. Всъщност аз участвам в работата и на комисия АВКО и имам възможност да проследя и работата на докладчика, господин Пауло Рангел, чието подход е малко по-широк от този, който аз избрах. Той е, внася предложения за изменение в бъдеще на договора за функциониране на Европейския съюз, но не такъв е моят подход. Аз съм се съсроточил върху сегашния текст на договора. Моето проекто становище Разбира се, може да бъде изменено, вие може да внасяте изменения по него и ще ви дам думата в е, такъв, такава посока, но след като няма бележки, нека да изслушаме комисията. Така че давам думата на комисията. Жо Шарл Вадекант е представител на комисията по този въпрос. Благодаря. Um... Благодаря, господин председател, че ни давате думата да изкажем мнението си по вашето проекто становище. Нека да кажа, че през 2002 и 2003 година по време на конвента Комисията очакваше от парламента да играе значителна роля в сферата на търговските отношения, защото беше ясно, че светът се променя и е, търговската ни политика се нуждаеше от по-голяма политическа легитимност. А идеята за нов партньор е, наистина е, причини известна нервност в някои среди. Установи се, че Европейският парламент има голяма роля като законодател, особено по отношение на международните споразумения. През последните 4 години в сферата на търговията много конструктивни бяха взаимоотношенията, сътрудничеството между комисията и парламента. Много от нашите колеги гостуват във вашата комисия парламента се привлича за участие и в нашата дейност. Днес можем директно да проведем тези обсъждания, тази дискусия, нещо, което не беше факт в миналото. И а, а, именно при провеждане, подготовка за провеждане на преговорите, се постига висока степен на прозрачност. Комисаря Декут и вашата комисия поддържате много добри отношения, добро сътрудничество. Провеждат се неформални технически заседания. Наистина това е един процес без прецедент. До сега не е имало такъв пример от миналото, когато говорим за рамкови споразумения, това е факт, но и духа на сътрудничество е много жив и с нощи имаше вечеря между всички тези, които си сътрудничат от едната и от другата институция. И това наистина е един отличен пример на сътрудничество. Благодаря на секретарията, на съветниците за помощта, която ни оказват през всичките тези години. И това надхвърля изискванията на рамковото споразумение. Поздравявам комисия Инта за въведената система на мониторинг, така че ние винаги знаем към кого да се обърнем, за да предоставим информация, да изслушаме и вашата позиция. Това не означава, че няма предизвикателства. Има Разбира се, и ние осъзнаваме а, какъв огромен обем информация получавате и колко трудно е тя да се а, усвои, преработи, обобщи. А, също така знаем, че някоя от данните, от сведенията не пристигат при, по обичайните канали и не е, винаги получавате своевременно необходимата информация. Така че ние трябва да работим, е, за да бъдат изгладени е, и преодолени тези пропуски. През 2014 година се надяваме, че ще можем да продължим ползотворното ни сътрудничество. Благодаря ви казва председателят. Не знаех, че а, има такова съучастничество с сътрудниците на нашата комисия. И наистина е, няма изключителен характер това, което сме постигнали по пътя на тази активна политика. and our participation in the achievements of the policy of... Мисля, че нашата комисия трябва да бъде доволна от този вид отношения, от свършената работа, заедно с комисията. чували сме и от самия комисар и а, представители на комисията, които водят преговорите, които обсъждаме. Бих казал, че това е пример за други институции. Участвам в политиката от много години на национално равнище и сега на европейско, така че бих искал да поздравя колегите от комисията. Именно такива отношения трябва да има между изпълнителната и законодателната власт. Естествено, ние запасваме своя контрол, отнасяме се много стриктно към изискванията, но не съправяме, че работим за една и съща цел. А тя е Европейския съюз. Благодаря ви за високата оценка, която дадохте на нашата работа. Благодаря на комисията, благодаря и на колегите депутати, които подкрепиха подхода, който предложих като председател. Той е взискателен, но времено достатъчно отговорен. Естествено, може да предлагате идеи за подобряване на текста на становището. Това може да стане като поправки до обяд на 19 декември. Ще дам думата на <clears throat> Роберт Стърби да продължи воденето на това заседание, тъй като трябва да хвана един полет. И накрая ще ви кажа честита коледа и честита нова година. Right. Item 20. Точка 23. Превенция и управление на на, на навлизането и разпространението на някои инвазивни а, чуждестранни видове. Това е проект от становище на Комисията за околна среда по предложението на Комисията за регламент. Катрин, имаш думата, защото си докладчик по този въпрос. Благодаря, Роберт. Може би темата е много плашеща. Виждам, че доста от колегите напуснаха залата. На пръв поглед изглежда, че не става дума за търговия, но после се оказва, че обемите на тази търговия на животни и растения са огромни. В Великобритания само на миналата година става дума за около 5 милиарда на лири на стерлинги. Повече от като тези видове се внасят за най-различни цели, като домашни любимци, за лаборатории и за други цели, но имат огромен ефект върху екологията. И те ключов фактор за 56 случая на изчезване на животински или растителни видове. Това не е в нашата компетенция, но всъщност всичко това върви на, по линия на търговията с домашни любимци и ботанически растения растения или пък животински видове. Така че тази търговия, както виждате, е огромна. Движението, пътуването по света е много полезно, по-бързо и тези видове се движат заедно с други стоки. Става дума за около 12 000 вида, 15% от тях се разпространяват, размножават на наша територия. Има възможност от въвеждане на съответни патогени и годишно Европейския съюз харчи някъде около 2 милиарда и половина евро за превенция на Очаква се увеличение на този вид търговия. И а, мисля, че доклада се появява а, <clears throat> на време. А, а, може би сме малко и закъснели. А, а, в текста са споменати а, 50 <clears throat> вида. А, а, те са включени в а, второто а, изменение. А, е, по-скоро 43 е, е, вида. Бройката беше съкратена. без да се уточнява на, на 50 вида на растения или животни. Това според мен не е реалистично. Някои от определенията не са достатъчно коректни и точни. Внесъл съм <clears throat> съответните изменения. търговията с някои на, на, на домашни любимци, на, след като беше забранена търговията с един вид, на, на продажбата му продължи на, под, на, на друго основание. така че нашите забрани трябва да бъдат научно обосновани и достатъчно стриктни. Трябва да внимаваме да, на, да организираме атака срещу търговията с домашни любимци. Обемът тук е много голям. Може би мерките на въвеждането на карантинен период остават в ръцете на държавите членки. Това са изменения 9, 10, 11. Следва другият въпрос. Движението на тези видове вътре в Европейския съюз. изключил съм този аспект, защото тук не става дума за търговия, но елементът ще бъде обсъден от Комисията по околна среда. Нямаме много време за обсъждане. Измененията трябва да постъпят до 19 декември е, е, е, има един срок до 8 януари за Комисията по околна среда. Инициативата на комисията идва много на време. Е, е, по-скоро сме, сме закъснели, е, ако ме питате за лично мнение, защото има прекалено много изпускане на такива видове в околната среда, случайно или пък нарочно и трябва да се вземат мерки. Благодаря, Катрин. Господин Валенса. Шановни из най най-важнейших... Благодаря. Ще изчакам да си сложите слушалките. Една от най-важните задачи на Европейския съюз е да защитава околната среда и естествено биологичното разнообразие на континента. Днес обсъждаме инвазията на, чужестранни видове, на, които съкръщават на това биологично разнообразие. Става дума за една търговия, която е някъде равна на 12 милиарда евро. В момента в Европейския съюз има 5000 чрезранни вида, пък около 1500 от тях са заплаха за околната среда и за економиката. Така че има въпрос към мисията за видовете в приоритетния списък. Защо избрахте само 50 от тези опасни видове? Всъщност 50 е само 3% от 1500. Според мен на, на, на, на броят на, в списък е, на, на, много ма, ма, малък. Може би е, <clears throat> е нужно да увеличим този брой, да се предприемат и по-ефективни мерки борбата срещу тях. Е, Останалите видове, които не са в списък, ако се предприемат мерки в тази част, тогава тези мерки ще станат много скъпи. Важното е да се даде максимална гъвкавост за въвеждане на съответни мерки. И освен това не бива да забравяме на, видовете, които се развъждат по линия на аквакултурата в никакъв случай не бива да изключваме и такива видове, въпреки че някои от тях имат висок економическа стойност и тяхното отглеждане в някои случаи не застрашава на околната среда, тъй като това се прави в един затворен цикъл. Има такова производство в няколко държави членки е, и това в крайна сметка развива сектора аквакултури. Така че решението, което предлага комисията, може би не е съвсем балансирано. Другото, което е необходимо, е хармонизация на, на, на действията между държавите членки, защото до сега всяка държава действаше самостоятелно, по различен начин и не съвсем ефективно. Разходите за сега са около 100 милиона годишно и те могат да спаднат, ако има по-голямо сътрудничество, международно сътрудничество и сътрудничество сътрудничество с специалистите в тази сфера. Така че в резюме може да продължим на дискусията по някои от предложените мерки, но повечето от това, което се предлага е разумно. Благодаря. Благодаря, господин председател. Наистина държа да подчертая колко важен е този регламент който за първи път третира проса с веждането до разпространението на инвазивните чужди видове, така че да се ограничи отрицателното въздействие върху екосистемите и върху европейската економика. Е, споделям е, изложеното от докладчика, подкрепям този е, текст. Не трябва да се включи тук един ограничителен списък от 50 вида, представляващи само една част от тези видове. И смятаме, че трябва да се създаде един гъвкав правен инструмент но имам известни съмнения, що се отнася до критериите за дерогиране по член 7. И смятам, че по този въпрос нашата комисия трябва ясно да изрази своята позиция, защото подобни възможности за въвеждане на изключения може е, да бъде в е, ущърп на търговската политика и би противоречала на е, изискванията на СТО. И освен на официалните проверки, свързани с безопасността на храните, е, би след, следвало да се осъществява контрол и а, е, върху а, е, изключенията, които биха били въведени от 27-те държави членки, така че с интерес ще изслуша мнението на комисията. Благодаря. Има ли други изказвания? Катрин, само да добавя нещо. Съгласен съм с повечето колеги. Е, става дума за голям проблем в Европейския съюз. Катериците, ви, други видове, но не забравяйте, че става дума и за разни инсекти в земеделието. Затова списъкът е доста кратък. Това е моят коментар. Господин Франсуа Петенхарт. Thank you, um, Mr. Chairman, and um, thank you indeed to um, благодаря, господин председател. Благодаря и на Комисията по международна търговия за работата свършена по това проекто становище, което приветстваме. И разговорите, които протъкоха до сега, показват, че има доста препокриване в позициите. Несъмнено въпросът е от съществено значение за преодоляване на пропуск, пропуските в правото. И ние наистина изоставаме от партньорите в ОИСР. Групата все още не е предприела стъпки по тази тема. Съгласни сме с това, че нужно да постигнем резултати по екологичните измерения на проблема и социоекономическите. Има много аргументи, убедителни аргументи за предприемане на стъпки. Е, доста полезни неща са свършени и това бе споменато и ще трябва да подсилим тази работа в контекста на предложения регламент – ключовия принцип за екологията е заложен в договора, но това не трябва да става за сметка на правилата за вътрешна търговия. Това са лостовете, с които разполагаме, за да постигнем някакви промени. Това е същината на предложението. Много бързо да кажа няколко думи за горните граници. В няколко коментарата бяха споменати. Това е нещо, което се въвежда с оглед на първия етап на изпълнението а, да бъде постигнато нещо, въпреки че и съвета и другите комисии не са а, прегърнали това предложение, но това е нашата позиция. А що се отнася до аквакултурите, има един конкретен коментар по тази тема. Само ще посоча, наличието на яснота в предложението за регулиране на това чрез регламента за селското стопанство не смятаме да поставяме въпросителна тук, а по-скоро да търсим връзка с действащото право и не да я откриваме на ново топлата вода, а това е уверението, което мога да дам на почитаемия депутат, който зададе въпроса и сме съгласни по отношение на дерогациите да преценим дали всичко включено в текста е в съответствие с правилата за вътрешния пазар, защото все пак ще трябва да действаме на общностно равнище. И затова комисията държи а, този аспект да бъде отчетен. И в заключение ще кажа, че цялостното настроение по време на дебата отразява дискусиите, които е имало в комисията по рибното стопанство и развитие и би трябвало да можем да постигнем договорености на първия етап. Това е нашето желание. Искаме бързо да напредваме за да не страдаме от вреди поради бавни темпове. Кятрин, искаш ли думата? Само искам да благодаря на колегите и на комисията за направените бележки. Аквакултурите наистина са интересна тема. На пръв поглед много от тия риби едва ли ще оцелеят, ако а, бъдат пуснати на свобода. В Оксфордшир, например, съвсем наскоро някой е, беше пуснал в един парк 4-метров е, питон. Явно не са могли да се грижат за тях. Питоните могат да оцеляват при доста ниски температури. Не знам дали тук ще оцелят, биха оцеляли през зимата, но ето има такива случаи на промяна на целевото ползване. Така че нашите водни пътища са застрашени от неендемични видове. Освен това имаме и а, навлизане на патогени, което води до допълнителни вреди. Става дума за амфибийни видове, намесват се също така много домашни любимци, които биват пускани на свобода. Те са носители на различни заболявания. Въпросът е тежък и очаквам да продължим да работим и да свършим работата си преди да ни изтече мандат. Не бива да губим време по тази законодателна инициатива. Благодаря. Благодаря, Кетрин. крайен срок за изменения 19 декември. И сега се връщаме на 18-та точка от дневния ред, а именно моя доклад – много кратък ще бъда. Повечето от вас вече са се запознали с проектостановището. То е очевидно. Става дума за изпълнение на рамково споразумение, което не е лошо да имаме в допълнение към споразумението за свободна търговия, да насърчим сътрудничеството, да преодоляваме различни спънки а, в уредбата не смятам, че изпълнението на споразумението за свободна търговия доведе до подобряване на дипломатическите и търговски отношения. Това е добро споразумение, което ще продължава да носи облаги. Има някои области, в които можем да продължим съвместно да полагаме усилия, да подобрим нещата, що се отнася до инвестициите, интелектуалната собственост, малките и средни предприятия. Така че сега очаквам да чуя какво мислите по въпроса. Nobody wishes to comment on that. We have the External Action Service. Тук имаме и представител на службата за външна дейност, който може да вземе думата, ако няма желаящи за въпроси. Um, Благодаря ви, господин председател, Съвсем кратък ще бъда. Ние приветстваме това проекто предложение, препоръка за двустранните отношения с Корея които действително се развиват много добре и благодарение на изпълнението на рамковото споразумение те ще се подобрят още повече. Съвсем наскоро имаше среща на високо равнище с Корея тук на 8 декември в Брюксел, 8 ноември. И по време на тази среща имахме възможност да от отчетем постигнати резултати, включително започването на диалога за промишлената политика по отношение на МСП и а, даване на политически тласък на сътрудничеството в областта на научно-изследователската дейност за МСП, което мисля, че добре се препокрива с а, това, което и вие споменахте. В цялост политическите ни отношения се развиват в много положителна посока и споразумението за свободна търговия, както колегите в областта на търговията ще кажат, наистина си струва и не се отплаща сега по много начини. Благодаря. Благодаря. Крайен срок за изменение 19 декември по обед. Минаваме на 25-ти въпрос. Етап на развитие на текущите тристранни преговори. Никой от депутатите, които отговарят за това, не са тук. Затова предлагам да разсрочим тази дискусия за следващото заседание. И дейностите на групата по наблюдение, по мониторинг. Нямахме такова заседание за ЕСЕ Русия. Никой от тях не присъства от групата за САЩ и Тайван, така че разсрочваме тази точка за следващия път. Е, от 20 до 21 януари ще заседаваме отново в Брюксел. Благодаря ви, че присъствахте тук. Желая на всички весела коледа и нова година!